възражение? Очевидно няма. Протоколът е одобрен. Компетентните органи на Федерална република Германия е, ме информираха за избора на госпожа Габриеле Штаунер, е, е, както и на госпожа Хилтруд Брайер, считана от 31 октомври 2013. Те ще бъдат заместени от госпожа Аня Вайскербер и госпожа Франциска Катарина Брантнер. Това е в съответствие с член 7, параграф 1 от регламента за е, изборите е, за Европейски парламент. Е, аз поздравявам новите ни колеги с добре дошъл. Докато техният мандат не бъде подложен на цялостна проверка и не бъде установено, че няма несъответствие с правилата за упражняване на дейността на европейски депутати те е, участват в е, нашите заседания пълноправно. Компетентните органи на е, Република Полша ми информираха, че желаят отмяна на имунитета на парламентариста Тадеуш Шимански. Съгласно член 6 или 2 от правил